dear colleagues, Уважаеми колеги, предлагам да започнем заседанието с приемането на проекта за дневен ред. Благодаря ви. Имам няколко съобщения. Първо, за тристранните преговори за перспективите за регулирането на 29 ноември бяха обсъдени ключови въпроси, включително и режимите за и разкриването на минимална информация, правомощията на компетентните органи и езиковия режим. Беше постигнат по-нататъчен напредък по някои от тези въпроси. Дискусията обхвана и техническата работа по изискванията за проспектите. съдържанието, паспортизацията и уведомяването на 7 декември тази седмица е следващия кръг от срещите. Обобщение на резултатите от заседанието на координаторите. Чета ви след разпределение по политическите групи и

загуби и поемането им на НП в цялостния пакет е, по тази тема. Преглед на директивата за капиталовите изисквания на социалистите, на зелените лицата, които разкриват информация доброволно – становище по правилата за несъстоятелност по правило 54 то АЛДЕ. Това са предложенията за Брексит след кратко обсъждане бяха поканени участниците до 10 декември да изпратят писмените си становища с по-задълбочен анализ на съответните досиета и допълнителна информация в областта на конкуренцията. Що се отнася до календара, бяха взети решения за допълнителни заседания през 2017 година както бяха уточнени темите за Европейската парламентарна седмица, документите от а, Панама, полуките, банковия съюз, съюза на капиталовите пазори и единния пазар за финансовите услуги. Това са темите, предвидени за седмицата. Ще бъде изпратено писмо с искане за изслушване на Европейския фискален съвет – Координаторите се договориха економическия диалог да се проведе веднага след економическия е, диалог за европейския семестър на 12 декември. Работата ще се съсредоточи върху макроекономическата помощ за Гърция. Що се отнася до прегледа на делегираните актови, през януари, февруари с насрочени досиетата с евентуално допълнителни е, заседания, посветени на изпирането на пари и делегираните актове в тази област. Ще ви изпратя писменно по-подробен отчет за решенията на координаторите и накрая доклада Голар, координаторът на зелените, е, поиска не само по параграф 19, а по всички параграфи да се поиска становището на комисията, което да се даде през декември. Дълги технически съобщения имах, но приключих с тях. Преминавам по същество. Искам да приветствам с добре дошъл господин Марти Хетемаки, председател на Европейския консултативен съвет по стратегическо управление. Той е независимият консултативен орган в областта на европейската статистика и кодексът, който съществува и се прилага в тази област. Бихме искали да припомним и важната роля на този съвет. Затова с интерес ще изслушаме презентацията на неговия председател – и то в един важен етап от е, нашите разисквания във връзка с професионалната самостоятелност, е, почтенността, отговорността и отчетността в е, системата на европейската статистика. Може би си спомняте, че обсъждахме с господин Георгио и господин Хетемаки тази тема. Сега много се радвам, че продължаваме да работим в един момент, в който се провежда процедурата за назначаване на нов генерален директор на Евростат. Мисля, че това е достатъчно като увод. Сега искам да дам думата на господин Хетемаки. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да ви представя доклада на ЕКСО Съветът се състои от шестима, т.е. аз и останалите петима. Пилар, Куцман, бивш председател на Испанския институт, статистически институт, Енрико Джованини, бивш председател на Италианския статистически институт и бивш министър на труда на Италия, Патриция Охара, професор по статистика от Ирландия, Мариус Профиро, професор по държавна администрация от Румъния, господин Копс, бившият директор на Германския статистически институт. Както и до сега, докладът разглежда предизвикателствата, пред Европейската статистическа система и напредъка, извършен до сега, в прилагането на статистическия кодекс на практиката. Тази, тази година обърнахме внимание най-вече на два въпроса. Предизвикателствата, свързани с множеството източници на информация и големите информационни масиви и значението на усилията за повишаване на доверието в официалната статистическа информация. Изказването си ще посветя на три главни въпроса. Първо, ЕКСО смята, че кодексът на практиката е, не, някак не отговаря, не успява да отговори на новите предизвикателства, свързани с разнообразието от информационни източници и големите информационни масиви. Разрастването на цифровата економика е, води до неимоверно разрастване на информацията от най-различни източници. И когато е, тези информационни източници се използват за изработването на европейски статистически отчети, очевидно предизвикателството е голямо, тъй като главното изискване е съпоставимостта на информацията от различни източници. Е, задължително трябва да се оценяват и, ни предвиждаме това да, да се включи в следващото изменение на кодекса, качеството и надежността на различните информационни източници. Второто изискване към Европейската статистическа система е да поддържа доверието. И то по време, когато доверието въобще се е, е поставено под съмнение предвид множеството злоупотреби и ниското качество. Особено предвид това, че живеем в епохата на така наречената постфактическа култура. Още повече, знаете, сега всякаква информация може да се добие по електронен път. В интернет могат да бъдат извлечени статистически доказателства в кавички в подкрепа на какви ли не политически линии на поведение, независимо от качеството на подлежащата информация. И това може да породи противоречие в общественото пространство между истината и неистината, с очевидната опасност обществото да започне да се отнася с крайно недоверие и към всякаква статистическа информация, в това число проистичащата от официалния статистически орган. Значи, ние смятаме, че трябва да се работи усилено за повишаване на общественото доверие в официалните статистически данни. Най-вече е, препоръчваме статистическите институти да работят активно с гражданското общество, за да, за да популяризират е, качеството, надежността на официалната статистическа информация. Следва също така да бъдат готови да защитават официалната статистика, да преследват злоупотребите с нея. На трето място, е, преминавам сега към оценката, която ние правим на напредъка по изпълнението на кодекса. Върнахме се на въпроса е, за процедурата за назначаване и освобождаване от длъжност на генералния директор на Евростат. В това число режимът, редът на назначаване на бъдещи е, директори. Според нас всичко това трябва да се закрепи нормативно Критериите за подбор следва да включват е, професионален авторитет, е, професионално добро име в професионалната общност, стаж е, в съответната област. По-рано тази година разговарях с комисаря Тайсън и развих пред него тези съображения. Впоследствие ЕКСО отправи официално писмо до комисаря по, по същите въпроси и сега, разбира се, сме много удовлетворени, от това, че комисията взе решението да извърши свободна, отворена, общодостъпна процедура за подбор на новия генерален директор на Евростат. Общо взето Европейската статистическа система отбелязва добър напредък в прилагането на кодекса и препоръките от последните партньорски проверки. Нашият съвет препоръчва да се подобри наличната информация за себестойността на европейските статистически доклади, В интерес на, на краткостта, господин председател, бих искал да обобщя сега накратко. Таз годишният доклад съдържа 60 препоръки, 16, извинете, препоръки, в частност множествеността на източниците, доверието в статистика, напредъка по изпълнението на кодекса в, в Европейската статистическа система. С това мисля да приключа, господин председател. Благодаря. Благодаря ви, господин председател на ЕКСО, за изложението. Много се радвам, между другото, отказаното от вас за новата процедура за подбор на генерален директор на Евростат. Както знаете, ние също като комисия работим по новия регламент за статистиката в Европейския съюз. Даваме своето становище, разбира се, зачитайки автономията на, на Европейската комисия по назначение в вътрешната и структура. За нас това, което казахте, е определено интересно. Моля, колеги, ако имате. Госпожа Берес. Благодаря, господин председател. Бих искала да се върна на този въпрос за определенето на приемника на сегашния генерален директор на Евростат, е, тъй като, за съжаление, сегашният директор е, се пенсионира, макар и да, да, да излезе той наскоро с много важни предложения по въпроси, които аз взимам особено при сърце, най-вече за качеството на статистиката в социалната област, за да се постигне едно по-добро политическо и економическо равновесие в тази социална политика. Но, връщайки се на процедурата за подбор, да, зачитаме автономията на комисията. Разбира се, парламентът ще се включи обаче в този процес. И вие, как въобще гледате на независимостта на Евростат? понеже ако се води някакъв дебат, някаква дискусия на европейско равнище, на национално равнище, Евростат по един или друг начин, знаете, няма китайска стена. Някак си е замесен. Евростат от една страна е орган на комисията експертен по въпросите за социалната политика. От друга страна обаче той някак си има глас в национален мащаб. Значи как се раз, разграничава? Е, ролята на вашия съвет от една страна, от друга страна Евростат и от е, трета страна качеството на статистиката, е, събирана от националните статистически институти. Значи, Евростат трябва да бъде някакъв пазител, нали? да, да, да, да държи на високите стандарти. Той трябва все пак да, да, да бъде в страни от, от националните прения. И в тази връзка за назначаването на новия генерален директор, според вас, кое, кое би било от приоритетно значение в случая. И на второ място въпросът ми е за развитието на, на статистическата система в Гърция. Знаете, има, има работна група а, за техническо съдействие. Ние а, разменихме мнения с бившия а, директор на Гръцкия статистически институт. Знаете, а, а, въпросът е от важно значение за възвръщане на доверието в страната. И разбира се, Евростат би трябвало да е пряко заинтересован. И вие, следователно, като консултативен орган, как гледат на развитието на нещата? Имате ли някакво послание, някакво мнение относно състоянието и развитието на статистическата система в Гърция? Евентуално кое, на кое ние, парламентът, бихме могли да обърнем внимание в тази връзка? Благодаря. Благодаря. Благодаря за тези въпроси. Първо, независимостта на Евростат. Това беше обсъждано когато настъпи първата, така да се каже, статистическа криза. Имаше много предложения да се промени статуса на Евростат. окончателното решение беше, че ще има по-голям баланс във връзка с независимостта на Евростат и много беше важно да се промени регламент 223. Парламентът изигра много важна роля тук. Независимо, че процесът на подбор не е, е уреден юридически изборът на генерален директор на Евростат не се избира възоснова на обективни критерии, които са важни за Евростат. Затова аз самият бих искал да кажа какво мисля за целите на този нов регламент – да подчертая важността на линията, която комисията следва. Това е процес, а, който е включен в, новото, в новия законодателен период. Второ, когато а, се взе решение да създаде а, ЕКСУ, на тази организация беше даден мандат да се занимава с европейската статистика във връзка с националните статистически институти и конкретно с Евростат. Мисля, че сега имаме една много балансирана система. Всяка година оценяваме как ЕКСУ изпълнява своята роля. като Статистически институт на ЕС. Трябва също да кажа, че когато се обсъждаше реформата, всички бяхме наясно, че статистически, статистическите институции и държавите членки и в комисията не могат да бъдат така независими, както са независими централните банки. Те винаги са част от администрацията. Това, което може да се направи, да се дадат всички необходими условия, за професионалната независимост на института. Тук ставаше въпрос за Евростат. След това ситуацията в Гърция и становището на ЕКСУ – Имаше много становища във връзка с статистиката на Гърция. Да, имаше едно благоприятно развитие. Но след това за започнаха отново действие срещу бившия ръководител на статистиката и неговите двама колеги. Имаше неправилно съобщени данни, които бяха валидирани от Евростат. Това беше това съответстваше изцяло на европейските изисквания. Ние бяхме много притеснени когато започнаха тези законодателни действия срещу бившия председател на Гръцкия статистически институт и неговите двама колеги. Какво може да направи комисията ЕКОН и какво можем да направим ние? Това, което вие вече сте направили, е много важно. Вие имахте дебат, изслушвания с бившия председател на Гръцкия статистически институт, както и с господин Радемахер. По този начин вие дадохте гласност на тези проблеми. Мисля, че това са така наречените меки компетенции, които европейските институции притежават. Смятам, че е много важно всички да бъдат информирани каква е основата на тези проблеми и какви са действителните факти. Благодаря. Мисля, че тази информация беше много полезна. Нашето заседание се предава директно онлайн и това е важно за а, обществото. Имам няколко въпроса. Първо, вие говорихте е, за няколко съществени законодателни реформи, подобрения във връзка с а, рамката за европейската статистика, във връзка с промяната на регламент 223. Смятате ли, че сега сме стигнали вече до фазата на изпълнението или смятате, че са необходими още промени в нашата рамка, в бюджета, в практиката или трябва да се предприемат някакви законодателни мерки, нещо, което още не е направено? Вторият ми въпрос. Вие говорихте за така наречената политика пост-труд. Ролята на статистиците за избягване на дезинформацията и представянето на неверни данни. Как трябва да бъде засилена тази роля и как може да се постигне този деликатен баланс във връзка с неправилното представяне и използване на данните. И трето, вие можете да коментирате или не по-конкретно не, говоря за някои от индикаторите, които се обсъждат най-вече на економическо ниво. Когато се говори за статистическите измерения, разбира се, тук на първо място е економиката. Ние говорихме за упростяване на нашите фискални правила. Проведоха се много обсъждания в съвета, за това как могат да се дефинират няколко индикатори, например за структурния дефицит. С интерес прочетох коментар на Европейската централна банка. Там се казваше, че тези индикатори не се използват, защото те могат да бъдат използвани по толкова различни начини, че всъщност ние не можем да ги използваме. Напротив, това е един от стълбовете на настоящата фискална рамка. Какво е вашето мнение? Благодаря. Това са три много важни въпроса. Първо, дали правната рамка е адекватна и достатъчна? Да, аз мисля така. има добър баланс, що се отнася до правните задължения и изисквания. Говорихте също и за кодекса, за правилника за наш, на нашата работа. Да, ние смятаме, че има необходимост от актуализиране на този кодекс, Това се дължи на новите предизвикателства във връзка с така наречените big data, големи масиви от данни. Данните, с които разполагаме днес, как тези данни се представят и обобщават в официалната статистика. Така че как, по какъв начин сравняваме статистиките в Европа? Това е предизвикателство пред всички статистически институти. Това още по-важно в Европа, защото ние трябва да имаме някакъв общ начин за използване на тези данни. Нашите политики зависят от данните, от сравнителните данни. Второ, вие говорихте за така наречената политика пост-труд и какво могат да направят статистиците – по този въпрос. Статистиците, разбира се, са напълно независими в това отношение. Но, ако взема за пример следното. Имаше тази година ревизия на данните от Ирландия във връзка с брутния продукт. Някои от данните бяха ревизирани с 26,3%. Има ясни причини, защо това беше направено. Може би и на европейско ниво, и на национално ниво можеше да има повече информация, и то предварително – По този начин можеха да се обяснят причините, защо това беше необходимо. Бяха изнесени само фактите, без обяснение. Тогава не е изненадващо, че хората не се доверяват на официалната статистика – и може би нещо по-общо. Например, журналистите винаги искат да имат повече информация във връзка с основата, върху която са поставени определени статистически данни. Това е така наречения това е така, нареченият, така наречена журналистика на данните. Разбирането на статистиката и доверието в официалната статистика. Доверието в статистиката, за съжаление, не е такова, каквото трябва да бъде в Европа. Това не е добре за европейските политики, защото много от нашите политики се базират на статистиките в ЕС. И последния въпрос. Говорихте за индикаторите най-вече за структурния дефицит. Ако ми позволите, ще коментирам, въпреки че това не е част от директните задължения и мандат на а, нашата организация. Има ясна економическа логика за използване на структурния дефицит – така, чувствителната фискална политика трябва да се вземе предвид а, конкретното положението, а потенциалните резултати, които се очакват от дадена страна. За това има логични причини за използване на структурния дефицит в, нашата, в нашите економически политики. Вие споменахте, че правилата до голяма степен се базират на политически препоръки и фискален дефицит. Ето защо за мен такъв, използването на такъв дефицит е оправдано. После става дума за начина на измерване. Факт е, че е трудно да се измери, но това не трябва да бъде изменение да се извинение да се правят лоши политики. Виждаме, че има проблеми с методите и трябва да ги подобрим. Трябва да се опитаме да се справим с тези проблеми. И накрая искам да отбележа, че има различни методи, които се предлагат по света във връзка с измеването на структурния дефицит. Например, в САЩ, в САЩ CBO, да, имам леки предпочитания към методите, които ние в Европа използваме, но и това също е един определен метод. Искам да кажа, че ако имаме проблем с начина измерване, трябва да го решаваме, вместо да го избягваме. Благодаря. Искам да попитам дали другите колеги имат е, въпроси или коментари. Видимо не. Тогава можем да приключим с тази точка от дневния ред. Благодаря ви още веднъж, господин председател, за предоставената възможност да обсъдим темата. Убеден съм, че ще продължим е, близкото си сътрудничество и диалога. Благодаря. four, we can start no, with your point. So we can move to... И така можем да продължим с следващата точка от дневният ни ред. Четвърта точка – Европейски семестър за координация на економическата политика, годишен обзор на растежа през 2017 година. Нашия докладчик е господин Хьокмарк. Той е предоставил на разположение проекто доклада си и сега искам да му дам думата. Благодаря. Благодаря за дискусиите, които вече проведохме по годишния обзор на растежа с някои от докладчиците в сянка. Смятам, че този документ, имам предвид и документа на комисията и нашия доклад са много важни, защото те определят рамката за разискванията и още по-важно на действията в тази посока. Те ще насочат комисията как и в какви области да прилага политиката и правилата си. Преди всичко е важно да се каже, че в Европа, в Европейския съюз, растеж се отчита, наистина. Макар и бавен, на ниско равнище, то е факт. И това е до голяма степен благодарение на а, изключително експанзивната парична политика, която в такива мащаби не може да бъде поддържана продължително време. Тази парична политика, както отбеляза председателя на Европейската централна банка, не може да продължи твърде дълго, защото това е свързано с определени финансови рискове. Това означава, че растежът, който отчитаме сега, е неустойчив, крехък. Важно е да се приложат реформите, които ще осигурят е, устойчивост на растежа, ще го направят е, дългосрочен, ще привлекат инвестиции и ще повишат е, способността на европейската економика. По тези въпроси повечето от нас е, сме съгласни, че трябва да се насочи най-вече вниманието. Но когато стигнем вече до пакта за стабилност, комисията представи е, фискалната позиция, която е свързана с един по-гъвкав подход. И политическите дискусии, според мен, ще се съсредоточат именно върху него. Аз искам да подчертая нещо много важно – при цялата несигурност, която виждаме, е изключително важно да не подкопаваме устоите на европейската економика. А тези устои са посочени в пакта за растеж и стабилност. Ако има несигурност по отношение на пакта за стабилност, несигурността за европейската економика ще бъде още по-голяма. И Дебело искам да подчертая, господин председател, че повече несигурност и нестабилност не можем да понесем. Имаме пакта за стабилност и той гарантира не, така нужната ни сигурност и стабилност на економиката. Да се поставя под въпрос действащото законодателство ни излага на рискът да уроним доброто име, да попречим на перспективите ни за дългосрочно развитие и растеж. През годините се оказва, че дефицитът не стимулира растежа. Това, което стимулира, са още по-голямото увеличаване на дефицита и на несигурността. Ако европейските економики можеха да се стимулират с по-голям дефицит, в доста по-големи мащаби е, щяхме да отчитаме растежа, защото ако нещо не липсва на европейските економии, економики, това е дефицитът. Дефицитът е води до ускъпяване на кредитите, до по-голямо задлъжняване, ограничаване на перспективите и намаляване на дългосрочната ни конкурентна способност. И колкото повече се придържаме към тази политика, толкова повече пречим на европейската економика. Нека да погледнем какво е състоянието на европейските е, държави членки. Тези, които направиха структурни реформи, стабилизираха растежа, създадоха работни места и тръгнаха напред. Аз зная, че някои колеги твърдят, че дефицитът може да сложи край на строгите бюджетни ограничения. Аз мисля, че е точно обратното, господин председател. Страните, които разрешават все по-голямо увеличаване на дефицита, неизбежно се стига до още по-строги бюджетни ограничения, бюджетна консолидация, а на нас ни трябва ясна, стабилна платформа за растеж, работни места и стабилност. Затова нашата отговорност е економиката ни да върви по пътя на растежа. Иначе все по-големия дефицит ще ни води само до все по-големи бюджетни ограничения. Да не забравяме и законовата гледна точка. Имаме действащото законодателство и отговорност на комисията е да го изпълнява, а не да променя в ход правилата. Комисията прилага правилата, не ги изм... изменя. Защото а, нашият съюз се основава на нормативна уредба, която действа във всички случаи. Не ми се влиза в дискусии за това, че ни трябва по-качествено разработване на бюджета. Аз не мога да разбера защо някои твърдят, че най-важните разходни а, пера трябва да бъдат на първо а, място. Според мен те трябва да се планират на основата на 100% от а, приходите. И оттам нататък вече да видим какви ще са измененията към минус или плюс. А да започнем с разходните а, пера, да ги планираме и да видим какво остава те е, не могат да послужат за нищо друго, освен като аргумент за увеличаване на дефицита. Трябва да обърнем процеса на разработване на бюджета. Само така ще можем да спазваме действащото е, законодателство и да гарантираме изпълнението на реформите и консолидацията на публичните финанси, която ни е крайно необходима. Бих искал да подчертая, че според мен и според е, становището на политическата ми група, е важно комисията наистина да действа като пазител на договорите и на действащото законодателство. С нетърпение очаквам е, разговорите с, с е, докладчиците в сянка. Аз не бягам от е, такива разговори. Напротив, същевременно смятам, че е важно ние в парламента да отстояваме законодателството, което вече сме приели. Благодаря. Thank you uh, very much. Uh, now I give the... Благодаря. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Педро Силва Перейра от името на социалистите. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на докладчика за изказването му. Сигурен съм, че ще работим съвместно, за да намерим подходящия компромис. Съгласен съм, че те първо ни предстои много работа, ако искаме да постигнем споразумение и да е на лице компромис. Очевидно, имаме разминаване в становищата, има много деликатни въпроси, по които трябва те първа да се уточняваме. Но аз вярвам, че това е възможно. Беше възможно в миналото. И затова съм убеден, че и този път ще можем да работим съвместно, така че документите да отразят политическата воля на парламент. Първо по съществуващо положение. Мисля всички сме съгласни, че възстановяването е на лице, то все още е неустойчиво, все още е крехко – сериозни са проблемите с раздалечаването на държавите членки в Европейския съюз и особено в еврозоната. Комисията ни казва, че трябва да вървим по един по-различен път. Имаме вече направени разработки, които призовават за възстановяване, растеж, сближаване. Целите винаги са били пределно ясни. А сега комисията ни казва, както почерта и докладчика, че паричната политика трябва да бъде допълвана с други подходи, най-вече с бюджетна и структурна политика. Комисията и още нещо добавя този път. Комисията твърди, че трябва да се измести вниманието към политиката в други области трябва да се използва и паричната, и фискалната, и структурната политика, и че трябва да изместим фокус, ако искаме да гарантираме економическото развитие и економическата политика. С други думи, комисията настоява на фискалната политика. И ако това е новост за комисията в сегашния мандат, това не е нищо ново за Европейския съюз. Знаете, че Европейската централна банка призовава за активен принос към фискалната политика. Има и други действия. Предложението на комисията е в формата на конкретни формулировки, като например положителна фискална позиция на еврозоната. Знаем, че Европейската комисия дори предлага някои количествени измерения, а именно половин процент от БВП. Това е предложението. И това е политическо по своя характер предложение на европейската политика, на Европейската комисия. Преди всичко, трябва да си зададем въпроса какъв ще бъде политическия отговор на парламента на това политическо предложение от страна на Европейската комисия можем да кажем, че приемаме за сведение предложението на Европейската комисия. Приветствам а, един по-положителен отговор на парламента, за да можем да решим реалните проблеми. Ако искаме да привлечем инвестиции, ако искаме да преодолеем проблемите с околната среда, то тогава със сигурност ни трябва по-положителен, по-съзидателен принос на фискалната политика. Европейската комисия не иска от нас да се откажем от пакта за стабилност и растеж. Тук нямаме альтернатива или или или растеж или дефицит. Мисля, че е по-нюансиран дебатът. Мисля, че е възможно да се постигнат резултати, и да се прояви отговорност към публичните финанси. Бюджетните ограничения могат да ни попречат да постигнем целите на фискалната политика. Затова, според мен, парламентът трябва да проведе разисквания по предложението на комисията. Да не си затваря очите да не го пренебрегва, а да формира своята политическа позиция. И още нещо искам да добавя. Разбирам защо се поставя въпроса за това доколко има доверие в правилата. Не мисля обаче, че е необходимо да се успорва начина по който Европейската комисия прилага процедурата при прекомерен дефицит. Знаете, че парламента съвсем ясно изрази своята позиция, защото такива процедури бяха открити по отношение на Португалия, на Испания. Правилният избор, правилното решение беше да не се прилагат санкции и това действително беше така. Това е в основни линии позицията на нашата група и още нещо искам да добавя. Първо, по отношение на инвестициите. Разбира се, Европейската комисия подчертава необходимостта от инвестиции и съм сигурен, че вие като докладчик отчитате това обстоятелство. Но тук се говори за инвестиции във връзка с инвестиционния климат в Европа. Поради тази причина смятам, че инвестиционния план трябва да бъде удължен и Европейския парламент да изрази ясната си позиция по него. И най-сетне социалните проблеми и сближаването. Мисля, че нашето послание трябва да бъде много ясно и в тази посока, защото говорим не просто за възстановяване и растеж, говорим за едно раздалечаване между страните, което убива европейския проект. Но аз изразявам още веднъж своята готовност да работим за постигането на компромис. Благодаря. Благодаря. От името на ЕКАРЕ господин Роберт Зиле. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да започна с благодарност към нашия докладчик, както и за встъпителните му думи. Разбира се, отчитайки, че парламентът не е непременно на едно и също, на едино мнение. Анализът, който ни се е, представя, обхваща повечето проблеми, задлъжнелостта, бюджетния дефицит, липсата на капиталовложения, отдавна необходимите структурни реформи в някои държави членки. Всичко това създава една обща, не особено благоприятна политическа среда. Е, бих искал да, да подчертая също така рисковите, свързани с е, предоговарянето на пакта за растеж и стабилност, е, както и да се поставя под въпрос кой именно отговаря за прилагането на правилата институционална гледна точка. Така наречения бял слон в стаята, както изглежда, все още е, е, е, е текущия дефицит, положително или отрицателно салдо по, по текущата част на баланса в еврозоната има, има категорични становища на експерти, че именно е, тези салда, тези дисбаланси е, водят до е, противоречия в еврозоната, но доклада някак пренебрегва този въпрос. И, разбира се, едни растат, други, друг, други не. Германия, разбира се, продължава да расте. Помним, преди няколко години министрите на финансите е, е, сравняваха положението с е, футболен матч или въобще първенство по футбол. Отличници, изоставащи, едни клонящи към върха на таблицата, други към дъното. Но в крайна краища кой ги гледа? е въпросът. Хората, като знаят един предизвестен резултат, да не говорим ако матча е оговорен, не проявяват интерес. И при сегашните диспропорции е, мисля, трябва откровено да, поставим и този въпрос на дебат. А, капиталовложенията, разбира се, са много важни, но, но трябва да си зададем въпроса и за това какви ще бъдат тези капиталовложения, как ще се разпределят средствата между държавите членки. Имаме, знаете, инвестиционен план за Европа, предвижда се продължаване на срока на действие на, на, на, на така наречения план Юнкер. Ем но, но ако ще става дума за справедливо разпределение, то а, е, а, е, е, рискови капиталовложения следва да се насочат и към страни, които не обещават кой знае каква възвръщаемост в сравнение с други. За да се постигне да, да, равномерно развитие навсякъде в Съюза. Благодаря. Благодаря. От името на либералите, господин, госпожа, извинете, Верник. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за проекта доклада му. Радвам се, че докладчикът е, е, се е постарал съдържанието да бъде целенасочено е, значимо. Както докладчика, ние приветстваме заключенията, до които стига комисията в годишния обзор на растежа. Също така сме за предлагания триъгълник капиталовложение, структурна реформа и отговорно, отговорни държавни финанси. Бих искала да се спра на някои въпроси, които са съществени за нашата политическа група. Първо, колко е важно да се влагат средства в знанията, образованието, новаторството, информационните и съобщителните технологии. Тези капиталовложения трябва да бъдат на първо място в дневния ред. В Европа имаме възможност всичко това да се превърне в наше конкурентно предимство в световен мащаб. Затова, разбира се, трябва да се влагат средства в тези направления, не само от държавите членки, а от Европа като цяло и от частния сектор. Достъпът до финансирането в тази връзка е съществено значение, особено за новаторските, обещаващи висок темп на растеж дружества. Обаче, в годишния обзор на растежа, комисията стига до извода, че тъкмо тези новаторски дружества с възможности за бърз растеж са затруднени да намерят финансиране, от което следва, че нашите капиталови пазари все още не функционират както следва. Необходимо е по-амбициозно да се работи за доизграждането на Съюза на капиталовите пазари. И най-вече ние държим на бързото разпространение на бързо разпространение на кажем, колективни инвестиционни схеми, е, които да насочат средства към тези отрасли. Е, освен това, е, трябва да се търси трансфер и на знания, и на капитали през граница. Е, ние смятаме, например, че информационните и съобщителните технологии изостават. Е, плана за стратегически инвестиции би следвало да насочи вниманието си на там. Що се отнася до конкурентоспособността, не става дума за това само как да повишим конкурентоспособността, а и за справедливата, лоялната конкуренция. Търговския дъмпинг е в ущърп и на растежа, и на заетостта. Ето защо защитата срещу нелоялна конкуренция би следвало да играе не по-малко важна роля от усилията да повишим конкурентоспособността като цяло. В противен случай е, е, можем да, да, да сравним положението с това някой да се опитва да обере водата от пода, а докато е, чешмата водата все още шурти Комисията, разбира се, е, има своята значима роля като пазител е, и блюстител на договора. Без тази роля е, пактът за стабилност и растеж би загубил доверие в себе си. Докладчикът правилно посочва, че държавите членки следва да огледат и качеството на бюджетната си процедура на, на, на целия бюджетен процес, като разбира се структурата на бюджета е прерогатива на всяка държава членка. Държавите членки следва да работят по-ефикасно, по-интелигентно -по в това отношение. Комисията може само да ги насърчава да прехвърлят средства от текущо потребление към капиталовложение в интерес на растежа и заетостта. И най-сетне, господин председател, е, няколко думи за възможностите на държавите членки да, да оперират с бюджета е, като свобода на маневриране. Е, тези възможности следва да се разглеждат и с оглед на дългосрочните пасиви, на дългосрочните задължения на държавния сектор комис... докладчикът право отбелязва тук значимостта на демографските фактори. В Европа ще се нуждае да полагаме грижи за все повече и повече възрастни и престарели хора, продължителността на живота расте и държавите членки следва да си дават сметка за шоковото въздействие на тези демографски е, тенденции върху пенсионното осигуряване, пенсионните задължения на държавата. И нали, това трябва да се отчете в калкулирането на така нареченото фискално пространство, с което разполага всяка държава. Общо взето, значи, ние подкрепяме проекта доклада на, на докладчика. Имаме някои препоръки за изменение и допълнение. Благодаря. От името на Обединената левица и Зелените, господин Вегас. Да, господин председател, отбелязах си всичко, което се каза до, до сега. Си известна загриженост това, че трябва да посоча, че все още занимаваме с а, отдавна известни банални неща, свързани с дефицита. Да кажа, че дефицита а, води до общо нарастване на дълга е, е тавтология, очевидно. Това е просто аритметична сметка, няма смисъл да се говори за това. Когато си в криза, когато има економическа депресия, въпросът все така актуално стои. Дали държавата да допусне известен текущ дефицит, за да стимулира търсенето? И по този начин да, да осигури економическо оживление. На никого не му харесва дефицита сам по себе си, разбира се. Що се отнася до доверието, съгласен съм, че доверието е много важно по-настоящем. Е, кризата на доверието в еврото и, и на цялата уредба, институционална и нормативна, която го поддържа, не е въпрос на положението само в една отделно взета страна а по-скоро въпрос за практическото прилагане на уредбата от самото въвеждане на еврото и приемането на пакта за стабилност и растеж още през 1997 година. При асиметричното изпълнение е, е, правилата се прилагаха за едни, не и за други. Е, през 2004 спомняте си действието на пакта безпряно, фактически дерогирано за Германия и Франция. Върху всичко това се положиха строгите бюджетни ограничения, които не постигнаха желания резултати, които не се ползват с разбирането на хората. Питат се те защо при спестяванията, които се трупат в финансовата система, за да бъде избавена тя фактически, трябва допълнително да затягат колана. И, и сме изправени пред парадокс. И да вземем положението в Португалия. То заслужава задълбочено внимание. Резултат от съотношение на силите е, от електорален характер е, от миналата година днес е, в Португалия управлява нова коалиция, която общо взето изостави всички бюджетни ограничения – бе намалено работното време, е, бе увеличено минималното заплащане на труда, бяха повишени данъците върху от имуществен характер над, над определено равнище. И, и независимо от всички заплахи, които бяха отправени към това правителство от обичайните заподозрени, значи, че Португалия ще потъне, да, Португалия не потъна в резултат от новите мерки. Даже много добре си плава и расте. И е, е, отчета за изпълнението на бюджета сочи, че дори дефицитът намалява, е, има, е, со, е, проявява нисходяща тенденция. Така че цялата тази догма е, за бюджетните ограничения се поставя под въпрос от самите факти. А тук не се предлага е, е, е, едно ортодоксално фундаменталистко тълкуване на пакта, че строгите бюджетни ограничения са безусловна необходимост, независимо от конкретната реалност, независимо от реалните последици от прилагането на такива мерки. Огромното мнозинство от страните така и не изпълниха задълженията си по еврото. Ето на това трябва да се намери отговор противен случай все ще бием умряло куче, тъй да се каже, е, ще си приказваме едно и също, да, да, да насърчаваме инвестиции. Ето в страни като Португалия те се сринаха инвестициите. А без инвестиции, разбира се, какъв растеж? И тогава какво? Да напомпаме пазара, капиталовия, банковия съюз? не знам, да се осланяме на свободната търговия, на, на, на външно-търговската либерализация, така пазара да ни свърши цялата работа, ние не виждаме какъвто и да било резултат по, по, по решаване на главните проблеми днес в обществото, чрез прилагането на такива мерки на финансово ограничение. Държавата, държавният сектор имат своята роля в економиката. И аз съм твърде обезпокоен от проекта, който ми се предлага. Да вземем 20-та точка от доклада, например. Там се изразява загриженост за възможността да, да, да се прилагат дефицитните правила по-гъвкаво. За какви санкции говорим тук? Това ли е позицията на парламента? Това ли е начинът по който се опитвате да е, осигурите консенсусна подкрепа на доклада? Според мен, на проектотекстът е направо провокационен. Доклада далеч не е съвършен, разбирате позициите ни са доста далечни, е, е, отдалечени една от друга, ние държим на реалността на оценка на конкретно положение във всяка от страните и на пригаждане на политиката към конкретната обстановка във всяка от държавите членки по такъв начин, че да се предпазим от изпадане в криза, да, да гарантираме оживление, оживление, което така да, да, да повлече краки и, и, и да потегли след себе си всички, всички държави. Усеща се у мнозина, а, а, а, че процесът на интеграция не е нещо нещо неутрално, т.е. нещо, което равнопоставя всички държави. Както изглежда, преследват се интересите на едни в ущърп на други. Благодаря. Благодаря. От името на зелените никой? Марко Вали? Благодаря. Много внимателно прочетох доклада на Гунър за европейския семестър. Този въпрос, който се занимавам вече от 3 години, ми се струва, че според нашето виждане се върви към една позиция, която беше обсъдена и в Страсбург. Чухме какво казаха и някои депутати от НП, някои социалисти. Според мен в момента има абсолютна необходимост да се стимулира истински растеж, истинско развитие – без да се стимулира от обесценяване на еврото, което не може да издържи в дългосрочен план. Трябва в едни кратки срокове да посочим какви са структурните резултати от паричната политика, която прилагаме. А това, което е написано в доклада, укрепва е на чисто предизборна кампания в а, Германия, в а, Холандия. Една такава позиция би била от полза преди изборите, но ми се струва, че а, трябва да се про противопоставим а, категорично а, на една позиция, която не приема увеличаването на публичните инвестиции, които са толкова крайно необходими, главно в е, Южна Европа, в е, Германия в е, момента има един много голям излишък по текущата сметка поради състоянието на еврото. Ми се струва, че тук а, трябва едно малко усилие. Тук а, не аз го казвам. Хора като а, Джозеф Стиглиц, Нобеловия лауреат, твърдят, че по, иначе не може да бъде постигнат едно оптимално развитие и сближаване, което е нашата цел. Разбирам, че трябва да продължим да работим по този проект, но не трябва да се допуска дисбаланс. не бива да се допуска някои групи да поддържат съществуващото положение на фискалната парична политика. Знаем, че все повече расте е, бездната между управляващите и гражданите и за това е, трябва да потърсим и начин да се действа и с е, паричната политика, да се поддържа еврото и технически, и политически. В този момент на криза трябва да се даде един ясен, стегнат отговор на исканията на гражданите. Не бива да превърж... превръщаме в свещена крава до сегашните инструменти и да не забравим, че може да се е, стигне е, до катастрофални резултати. 60% е, от италианските граждани се произнесоха против е, тази политика, която води до катастрофални резултати, до обесценяване на доходите на хората. И а, така и ястребите в а, съвета се опитват да наделеят, но тяхната догма трябва да бъде прекратена, защото гражданите съвсем ясно казаха каква Европа а, искат. Такива а, текстове, които са а, предложени от а, колегата, много бързо ще покажат, че не могат да издържат а, на проверката на действителността. Благодаря, ако никой друг а, не иска да вземе думата. А, заповядайте. Заповядайте, господин Ланген. Yeah. Аз поисках да взема думата след последния оратор. Италианския колега каза, че след като италианското правителство решава проблемите си с референдум, колегата смята, че ние не трябва да провеждаме заседание тук. Искам обаче да кажа и нещо друго простата формула, че е, публич, публичният сектор трябва да инвестира повече, не е правилна. Ако все пак това се прави, то в проекти, които са важни за економиката и създават работни места. И тогава на европейско ниво ще можем да кажем, че вземаме инфраструктурни мерки, стимулираме проекти и единствено такива, които ще имат този ефект – а силното економическо положение в Германия, е- на Германия в еврозоната не е достатъчно, за да се каже какво трябва да се реформира в другите държави. Може да се каже, че Германия може би не се разглежда така сериозно с оглед на нейната економика. Преди 50 години се казваше, че Германия се развива като болния човек на Европа. А сега това може би, вероятно ще може да се каже за Италия. Това е под въпрос. Бяха предприяти реформи, които и с оглед на международната конкурентоспособност бяха необходими. Не става дума само за еврозоната, става дума и за работни места в, в конкуренция с САЩ, Азия и Китай. Не може да се каже просто така, че държавата трябва да дава повече пари и всички проблеми ще бъдат решени. Ето защо съм убеден, че ние имаме нужда от трезв анализ, от ясен поглед за инвестиции, които създават работни места. Преди всичко се нуждаем в някои държави членки реформи и в това число също и в Германия. Благодаря. Госпожа Береса, Благодаря, господ... господин председател. Много е важно е, Европейският парламент да се произнесе по обзора за растежа. В началото на поредния цикъл сме фактически и аз е, си задавам известни въпроси е, по повод на предложението, което ни прави тази година докладчикът. Вероятно, неговото гледище за състоянието на еврозоната е отделен за него и специфичен, очевидно, въпрос. Ако докладчикът е, значи е, не, не поставя в себе си в сърцевината на европейската економика, а именно е, с функционирането и действието на еврозоната, то това би е, породило известни съмнения и аз се опасявам, че фактически ще премълчим. Вече сме го правили. Е, възоснова на онова, което ни се предлага, според мен правим стъпка назад е, в сравнение с напредъка, който постигнахме, когато по-рано, при, при предходни цикли, имахме възможност да разгледаме положението не само във всяка отделна държавна членка, а именно строгото спазване от всяка от държавите членки на буквата на пакта за стабилност, а и да подходим с подход по-гъвкав, би го нарекла по-интелигентен, благодарение на който бихме могли да огледаме като цяло действието на еврозоната. Е, при, при, един, при един прочит е, на бюджетно състояние на еврозоната агрегирано, т.е. Като, като цяло за еврозоната. Това е изключително важно и трябва да го, да го имаме предвид. Ние вече от години настояваме като Европейски парламент е, Европейската комисия да започне да, да гледа така на нещата и това, което ни предлага докладчика, според мен би било е, стъпка назад. От господин Отмър чувам неща, които Извинявам се, са малко демоде, господин докладчик. Като казвате, видите ли, че паричната политика е имала своите ограничения. Добре, очевидно, ако тя из, изчерпи своите възможности, други политики ще трябва да поемат штафетата. Едни е, е, държави членки е, да, по, да поемат щафетата от други. Вие а, е, казвате, че една възможност е да се работи по конкурентоспособността, но видите ли, някои вършат само това. Ние фактически слизаме по една нисходяща спирала на, на съревнования по конкурентоспособност между държавите членки и това до никъде не води. Какво да стигнем до рецесия ли? И мен ми се ще така да питам едно нещичко докладчика. Е, понеже добре, имаме го плана Юнкер, и всички сме за това плана Юнкер да продължи да действа. И имаме проблем за капиталовложенията в Европейския съюз, особено в рамките на еврозоната. Та не смятате ли, господин докладчик, че наред с плана Юнкер, комисията трябва да, да, да помисли за стимулирането на, на европейската економика като, като цяло. Крайно време е тя да държи сметка за тази нужда. Благодаря. Искам да задам само един критичен въпрос. Говорихте за рамка, която беше наистина модернизирана, възоснова на, опит, на на опита и това, което се е случвало в началото на 90-те години. Докладчикът не смята ли, че трябва да подходим по-критично стандартите, економиката, социалните въпроси, финансови въпроси, дали това, което е било валидно в началото на 90-те, въжи и днес, не смятате ли, че трябва да обсъдим и този въпрос? Не трябва ли да подложим на критика това, което правим? Във връзка с инструментите, които използваме, дали наистина съответстват на днешните предизвикателства? Методите, по които оценяваме ситуацията, дали те наистина ни дават истинска картина на реалността, истинска картина на пътя, по който трябва да вървим, за начина, по който трябва да правим нещата, за да вървят инвестициите и да създаваме работни места. Наскоро при нас беше ръководителят, говерньорът на Френската централна банка. Ставаше въпрос за инвестициите не само във Франция, но и в САЩ, и не само публични, а и частни. Какво причинява това? Откъде идва това? Не мислите ли, че трябва да обсъдим и, в... и какви методи се използват, какви са, какви са методите, по които работим? Дали те отговарят на реалността, в която живеем? дали не се опираме на устарели концепции и се опитваме да разберем реалността. Сега имаме много различен контекст в сравнение с този, който въжеше в началото на 90-те. Светът се движи много бързо. Хората се страхуват, че това, което ние правим, изобщо не е отговаря на потребностите, на, нещата, на начина по който те усещат нещата – може би се опитваме постоянно а, да, да въвеждаме нови идеи, да се занимаваме с европейски въпроси. Дали наистина искаме това? Всичко, което казваме, всичко, което правим, не се отнася до потребностите на хората, не до реалностите на европейската економика, а до а, реалността на а, европейските ръководители. Нуждаем си от, европе... от критична оценка на начина по който правим нещата, не само що се отнася до резултатите, но също и до методите. Благодаря. Сега давам думата на края, думата на докладчика. Благодаря, благодаря за критиките и въпросите. Най-напред по изказването на госпожа Перес. Планът Юнкер означава, че ние се нуждаем от повече инвестиции в Европа. Но не мисля, че никой от нас тук не вярва, че можем да постигнем достатъчно ниво на инвестициите в Европа, като харчим от бюджета на ЕС или от публичните фондове. Нуждаем се от частни инвестиции, а за да имаме такива, имаме нужда от стабилност, и от дългосрочна перспектива. Също така и ниски лихви в, за дълъг период. И нека да напомня на всички колеги какво стана, когато бяхме много гъвкави по отношение на бюджетната политика. Какво стана в държава след държава. Мисля, че това се случи в повечето от нашите държави. Високите дефицити, и ако мога да перефразирам, високо ниво на гъвкавост. И колкото по-гъвкави бяхме, толкова по-големи ставаха проблемите. Но, да, да, това създаде известни проблеми. Когато дефицитите се покачиха, ние не можехме да видим никакви инвестиции. Говорим за реалността, понякога за теории, но а ако се вгледаме в европейската економика, имаме поне 8 държави членки, които имат изключително високи дефицити. И това не доведе до инвестиции, това не доведе до растеж. Това доведе до още по-големи дефицити и до мерки за спестяване. Крайна сметка, ако не можеш да заемеш пари, ако нямаш финанси, тогава влизаш в една спирала на необходимост от спестовни мерки. И ако искаме да постигнем консенсус, а аз наистина смятам, че поне мнозинството може да постигне така, такъв трябва да се фокусираме върху това какво можем да направим, за да се справим с предизвикателствата и с, с глобалната конкуренция. С глобалната конкуренция можем да се справим, ако подобрим конкурентоспособността, ако стимулираме инвестициите а в частния сектор – Знаем как стоят нещата в глобалната економика. Нуждаем трябва да направим инвестициите по-атрактивни, но ако изгубим контрола върху публичните финанси, тогава ще изплашим инвеститорите. Няма по-голяма заплаха за европейската економика от заплахата да бъде подкопана стабилността на европейската економика. Много хора ще кажат, че сме постигнали един стимулиращ ефект с тези дефицити, които имаме. Не. И виждаме, че където сме се занимавали с този проблем, виждаме, че растежът се завръща, виждаме, че економиката се възстановява. Надявам се, че ще можем да обсъждаме не само проблемите на пакта за стабилност, но и проблемите на структурните реформи. Не можем да си създаваме алиби, че не правим структурни реформи, защото това ни създаде по-големи проблеми, създаде по-големи социални проблеми. Разбира се, трябва да обсъждаме в отделните държави членки. Имаме някаква свобода на дефицит. Но, наистина ли искаме да кажем на финансовите пазари, че вече не искаме стабилност, като въведем такива правила. На първо място имаме законодателство и ние трябва да се придържаме към него. Надявам се, че ще можем да проведем ползотворна дискусия как да осигурим качествено бюджетиране, бюджетиране като подпомогнем инвеститорите, като направим структурните реформи такива, че да привличат инвеститори. Трябва обаче да зачитаме правилата такива, каквито са, защото в противен случай ние подкопаваме стабилността. Благодаря ви за вашата любезност, госпожо Перес. Дефицита няма да постигне тази цел. Благодаря. Ти си, айде. Искам да ви напомня какъв ни е графика? Краен срок за внасяне на предложения 14 декември 12 часа. През януари ще разгледаме измененията. На 16 февруари трябва да се гласува предложението. По принцип, докладът ще бъде внесен за гласуване в пленарната зала през февруари. Така приключваме с тази точка от дневния ред. Кратка 5-минутна почивка и в 17 часа продължаваме с следващата точка от дневния ред. I think I... And here? You'll stay here? I'll stay here. Okay, perfect. Good afternoon, dear colleagues. Добър ден, скъпи колеги. Трябваше ни чукчето, за да призовем за ред в залата. Моля ви, колеги, да запазите тишина. Благодаря ви. Искам да Приветствам с добре дошла госпожа Елке Кьоник, председател на Единия съвет по преструктуриране за публичното ни изслушване. През юли е, беше отново при нас е, за представяне на годишния доклад госпожа Кьоник. Неодавна беше публикувана работната програма на съвета за 2017 година. Аз знам, че в момента Единия свет по преструктуриране работи много усилено по а, плановете за преструктуриране, по минималните изисквания. Знаете, че това са основните елементи от а, работата. За а, подчинението, подчинеността за минималните изисквания и за редица други въпроси, е, неодавна получихме предложенията на комисията, които са много интересни теми за обсъждане. Давам думата на госпожа Елке Кьоник. Благодаря, благодаря господин председател, уважаеми членове на парламента. Изключително ми е приятно да съм тук доста време е минало в край на краища от юли. Вие ми припомнихте кога дойдохме. За мен това е четвъртото официално изслушване в Европейския парламент, откакто беше създаден съвета. Затова позволете ми е, да премина е, към темата по същество. Добрата новина е, че укрепваме организацията, както и единия фонд за преструктуриране вече надхвърля 10 милиарда евро с е, събрани предварителни вноски, но същевременно предстои много работа през идната година или идните години. Преминавам направо към въпросите, които е, са от особен интерес е, по днешната ни програма – ако обърнем поглед към нашата мисия, можем да кажем, че ние сме ориентирана към бъдещата организация за по-добро планиране на преструктурирането. Проведохме разширено пленарно заседание, на което обсъдихме плановете за преструктуриране на различни банки за 2017 година. Нашата цел е да се опрем на много добре е свършената работа от националните органи по преструктурирането до сега, е, включително и тази година. Към края на тази година се надявам, че ще имаме около 70 е, прияти плана за преструктуриране и още 30 на така наречени преходни планове за преструктуриране – това означава, че сме обхванали е, доста голяма част от е, популацията. Но това не бива е, да се тълкува като почти изпълнена мисия, защото планирането на преструктурирането е многогодишен проект и ние сме едва в началото му. Това е процес, а не продукт. И ние започнахме да правим инвентаризация на факторите, които ни пречат за изпълнение на стратегията и най- накрая, но не по значение, определяме минималните изисквания за собствените средства и допустимите пасиви. През 2017 година трябва да постигнем напредък, трябва а, да конкретизираме нашия инструментариум, да определим кои са най-важните функции и съществените пречки за е, постигането на преструктуриране. Едно е да се каже, че има стратегия за спасяване на, е, на банките, това е много общо. От друга страна е съвсем различно да кажем, това е плана ни, това са конкретните действия, това са пречките. За почти всички банки а, вече искаме да имаме такива планове и стратегията ни вече да се реализира. Много е важно а, да въведем и а, вътрешните показатели, за да можем да направим последователна оценка на всички планове и на всички банки. Планиране на преструктурирането означава и определяне на минимални изисквания за собствените средства и допустимите пасиви. Ние тук можем да изиграем много важна роля, защото именно ние сме водещият орган, а минималните изисквания са ключови инструмент за успешно преструктуриране на банките. Само с адекватни минимални изисквания можем да гарантираме, че банките ще имат достатъчен капацитет да поемат загубите и от друга страна компетентните органи да могат да защитят критичните функции на економиката, без да използват пари на дъноплаците. Но няма универсална рецепта за минималните изисквания. За всяка отделна банка те са различни в съответствие с банката, за, в съответствие с стратегията за преструктуриране на банката. Подчертавам още веднъж значението на решението на органа по преструктурирането, кои са най-подходящите минимални изисквания. Някои настояват за по-голям процент, други за по-малък, но е важно да се каже, че минималните изисквания за собствените средства и допустимите пасиви трябва да бъдат не по-малко от 8% от общия размер на пасивите. Както казах, това се определя индивидуално, но ще се изисква и за най-големите банки в Банковия съюз. По такъв начин е, ще е, се реши е, и проблемът с ползването на единия фонд за преструктуриране като последна възможност за финансиране. Ние публикувахме и данни от извадската банки, с които работихме, правим равносметка на структурата на пасивите на банковите групи, което е доста сериозна задача. На основата на делегираните актове се определят минималните изисквания, консолидираните цели за 2017 година вече са определени през Идната година ще е, определим по-нататък тези минимални изисквания. Само в два от случаите 8% е, те процента ще бъдат задължително ограничение, за в повечето случаи много по-малко е, се налага да бъде заделения процент от пасивите, съгласно делегираните актове ще трябва да преминем вече от равнища на банковите групи към отделните банки, за да можем да оценим какво е качеството на минимално изискуемите собствени средства и допустими пасиви. И на нивото на холдингите, на банковите групи и на нивото на дъщерните дружества. Съвсем накратко искам да се спра и на предложението на Европейската комисия. Ние го приветстваме, защото то внася повече яснота за бъдещата ориентация на комисията, как да се отрази в нормативната уредба общия капацитет за поемане на загубите. И е изключително важно бранша да знае, че определянето на този капацитет не преобръща минималните изисквания. И също така минималните изисквания ще се запазят, защото общата цел на минималните изисквания е банките да могат да бъдат преструктурирани. Ние ще разгледаме подробно предложението. Предложението е доста обемисто и ще сме много внимателни към всички елементи на предложението. Прилагането на минималните изисквания постъпва първи към банките, които имат глобално значение за е, системата, ще ни даде възможност ефективно да приложим е, изискванията и да гарантираме необходимата е, гъвкавост, която трябва да се прояви от органите за преструктуриране и да се постигне успешно преструктуриране. Във всеки случай, докато съ законодателите не приемат окончателно това предложение, се запазва действащата нормативна уредба и е, ние имаме задължението да действаме в нейните рамки. И най-сетне по тази тема, ние много добре разбираме предизвикателствата, които са свързани с постигането на е, минималните изисквания на някои пазари и за някои банки. Ще ги вземем предвид и е, в края на прилагането на тези минимални изисквания трябва да имаме един по-ясен по-надежден е, режим на преструктуриране. Не сега е момента да отслабваме е, действащата рамка. Ние искаме по-силни е, банки, по-силен режим. Но ако трябва да кажа няколко думи в по-общ план, ние трябва да работим и по годовността за преструктуриране, трябва да сътрудничим и с нашите партньори, а това е единния механизъм за стабилизиране и комисията. С тях трябва да работим всеки дневно, за да може да се прилага рамката за преструктурирането. Знаете, че бяха проведени някои, аз бих казала, критични действия, за да се направи изпитване на взаимодействието между единият е, съвет за преструктуриране и другите институции за в и извън банковия съюз, за да е, сме сигурни, че е на необходимото ниво нашето взаимодействие. Об... Също така се обърнахме и към е, органите на някои трети страни, защото знаете, че не са ограничени е, до националните граници е, банковите групи. Искам е, да кажа, че трябва да има преструктуриране на банките, добре е, функциониращи банки, добре функциониращи системи за гарантиране на депозитите. Това е триъгълникът, който ще гарантира ефективното и е, ефикасно прилагане на проструктурирането. Трябва да добавим е, към тази триъгълна конфигурация и ефективните и ефикасни производства по несъстоятелност. Според нас нормативната съподчиненост също трябва да бъде отразена в актовете, защото така ще е ясно каква ще е иерархията на кредиторите и ще има повече яснота за инвеститорите. Колкото по-скоро се, се изясни тази иерархия, тази иерархична подчиненост в страната на кредиторите, толкова по-добре. Е, работим с е, Европейската централна е, банка за финансирането, с други думи, да има достатъчна ликвидност и в процеса на преструктурирането. Трябва да кажа, че до сега ние сме мобилизирали 10 милиарда и 800 милиона евро във формата на предварителни доставки през 2015 те бяха 4 милиарда 300 милиона. До юни бяха събрани около 6 милиарда и половина. Процесът за 2017 вече е започнал. Надяваме се, че ще има повече предсказуемост и повече прозрачност в бранша. Разбира се, ние ще ги търсим в рамките на своите правомощия. Готови сме да започнем работа и по общата позиция, от която по-нататък не може да се отстъпи, тогава, когато държавите членки пожелаят. Благодаря. Вие засегнахте много и разнопосочни теми. Мисля, че е добре да пристъпим към въпросите и отговорите съвместния ни брифинг с Либе е, ще бъде в четвъртък в 8.30, за да можем да гласуваме по направеното предложение, внесено в двете комисии to Mrs. Koenig for being here. I haven't been counting uh, so precise as, as you have, but I know you're always very available to this committee, and that's highly appreciated. And thanks, of course, also uh, for your annual report. Благодаря за интересното изказване. Първо, пакета за намаляване на риска. вие вече споменахте за общия капацитет за поемане на загубите и минималните изисквания, но това ще трябва да се обвърже с предложението за иерархичността на кредиторите. Разглеждайки този пакет, смятате ли, че той е достатъчен, за да бъде намален риска? Вторият ми въпрос е свързан а, с а, корекциите в рамките на минималните изисквания. Можете ли да поясните а, как се използват корекциите по схемите за гарантиране на депозитите? на фона на наложените е, минимални изисквания. На теория това е, е ясно. Но е, на практика как ще се реализира? Можете ли да ми кажете как ще се реализира процедурата на практика? Знаете, че аз работя усилено по Европейската система за застраховане на депозитите, която ще трябва да взаимодейства с националните схеми за гарантиране на депозитите и ме интересува как на практика ще се реализира това взаимодействие. И как виждате риска в Италия? Един кратък въпрос за финал. Това след референдума не мога да не го задам. Благодаря. А, започвам по реда на задаването на а, въпросите, а, за да имам повече време да помисля за последния. Ние действаме в съответствие с а, нормите на член 55. Още анализираме предложението. Винаги сме изразявали съгласие с необходимостта от изясняване на член 55. Първоначалното ни становище беше, че е, той е твърде широк по е, обхват и в момента обмисляме дали е, текстът във вида, в който е достатъчен или трябва да бъде по За иерархията, за а, подчинеността, знаете, че аз винаги съм била радетел за бързо решаване на проблема. Внесено е предложение, то много прилича на френското предложение. Това, разбира се, не отменя останалите, то няма да ги ликвидира, но предложението ни е подобно на тяхното по отношение на преходния капацитет. Е, ако а, трябва да а, си представим как ще бъде в идеалния свят, аз искам повече, по-бързо, по-добре да се действа, но а, като имаме предвид а, реалността, а, ние действаме колкото е възможно по-бързо. Ние едва сега започваме да разглеждаме този въпрос. Затова позволете ми да ви дам писмен отговор, защото той ще стане много пространен, ако започна да говоря сега и ще има много а, оговорки, защото сме в началото на процеса. На третия ви въпрос. Ние работим в банковия сектор. Не се занимаваме с политика. Мога да ви кажа, че банките продължават да работят така, както са работили и до сега банките са спокойни. Благодаря ви, благодаря на нашата гостника за това, че се озова на поканата. Две неща, имам много и много въпроси, но ще се спра само на две. Е, да се върнем на депозитно-гаранционната схема, понеже в мотивите към нашия доклад по въпроса е, се говори за ефикасността на предложението на, на комисията и специално по анализа на комисията за ефекта на схемата. Същия този анализ на ефекта обаче сочи, че банковият съюз би бил обезпечен най-добре чрез напълно мутуализиран на, на схема за гарантиране на депозити. Така че как гледате на едно съчетаване на националните гаранционни фондове с един европейски фонд? Е, и втория въпрос е по одитното несъответствие. При създаването на първия стълб на Банковия съюз, надзорните правомощия бяха е, прехвърлени от националните сметни палати към Европейската сметна палата. Ефикасността обаче на работата на банките е, не подлежи на надзор по тази разпоредба. И а, при, в, в най-новия си доклад Европейската сметна палата говори именно за такова одитно несъответствие. Фактически имаме едно несъответствие между първия и втория стълб на Банковия съюз. Днеска въпросите ви никак не са лесни. А, по, що се отнася до гаранционните схеми, аз съм запозната с а, вашия доклад. Ние обаче нямаме становище по този въпрос. Нашия стълб е друг. За нашия стълб ние определено търсим мутуализация е, на 8 годишния, в рамките на 8 годишния срок на фонда за оздравяване или реорганизация на банки и разговора, който се води по настоящем е, е за евентуално преминаване от кредитни споразумения за финансиране на фонда към е, възможност за, за финансиране от последна инстанция. Е, така че пълната мутуализация е, има своето значение, своето въздействие, но мен ми се струва, че по депозитно-гаранционната схема се постига на практика същия резултат – резултат. Да, но вижте, е, казва задалия въпроса, във вашата работна програма фигурира задачата да допринесете. Значи не може да нямате становище. Не, вижте, аз лично имам становище. Е, първо трябва да се изработи една презастрахователна или преосигурителна схема и чак тогава. Наистина, онова, което се предлага в доклада, е, нали, първо, оздравяване на националните схеми. Е, е ние винаги сме настоявали за това. Нали, е, е, платежното гише е една от функциите, но има альтернативни възможности, примерно прехвърляне на депозити към друга банкова институция. Това също е вариант. Да, някои от колегите ни извън европейския континент имат такава практика и това решение може да бъде добро, е по-ефективно, но и това трябва да се види. Това първо. И другото е наистина да се доизгражда европейска депозитно-гаранционна схема, но на етапи. Аз, впрочем, се съобразявам и с доклада на Европейската комисия в това отношение. Е, в отговор на другия ви въпрос, е, да, съм запозната с доклада на Европейската сметна палата. Е, тук трябва да се прави категорично разлика между преструктуриращото звено на Централната банка от една страна и нас като Брюкселска агенция. ние също разговаряме по-настоящем с Сметната палата. Сметната палата вече започна оценка, е, одит на изпълнението. Но, но ние разговаряме с тях за необходимостта е, те да погледнат и специфичните за всяка институция данни, което за сега не виждам от тях. Но в край на краищата те имат своята прерогатива като Европейска сметна палата. Надявам се, че това отговаря на въпроса ви. Екаре не... Силви Голар. Добър ден, госпожо Кьони. Ще задам въпроси на английски. Последния пакет на комисията беше предложено всички банки да създадат европейски холдингови компании. Смятате ли, че това предложение е полезно? Как трябва да реагираме като законодател на това? И това няма ли да ви наложи повече ограничения? Първо, добър вечер. В момента ние сме в процес на оценка на всичко това, но идеята да се гарантира, че ще има само една обходна точка на групите банки в на европейска територия, това е напълно разумно. Това създава структура. В противен случай ще имате едно звено тук, едно звено там. Всички те ще бъдат прекалено малки за бъдат взети предвид и да не предизвикват някакви опасения. Нямам възражение срещу това предложение и след това ще го разгледаме по-детайлно. Благодаря. Фабио Демази. Здравейте, госпожо Кьоник. В началото казахте, че оставате с впечатление, че сме се срещнали, сме, сме срещали скоро. И аз оставам с това впечатление. Вероятно съм ви задавал същия въпрос, но може би съм забравил отговора. Дали вие правите някакво разграничение на резултатите на някои определени групи банки по отношение на преструктуриращите е, фондове? Може ли да ни изпратите такъв обзор? Второ, във връзка с а, е, финализирането на Базел 3. Дали пр прекомерният а, е, моделиращ риск остава и дали това е подходящо за постигане на целта. Смятате ли, че Базел 3 ще постави европейските банки в неблагоприятна конкурентна позиция спрямо американските? И от първия ви отговор видях, че не казахте нищо за Италия, но аз се опитах. Може би аз ще постигна успех. Ако трябваше да препоръчате нещо на италианските власти, дали бихте препоръчали превентивна капитализация на Типаска Дисиена или по-скоро бихте искали преструктуриране? Нека да започна с първия въпрос. Не съм сигурна, че сме давали някакви подробности относно типовите, типовете банки. И разполагаме с много информация на нашата веб страница. Тя е лесно достъпна, мога да я изпратя на ЕКОН. Направили сме разбивка по отделни рискови фактори. Направили сме и по-подробна разбивка по държави. Основният ни проблем е, че винаги трябва да се разграничаваме от банки, които могат да бъдат идентифицирани с информацията от нашия вебсайт. Ако смятате, че се нуждаете от повече информация, мога а, да ви дам тези препоръки, на които имаме право от правна гледна точка. По отношение на а, следващата точка, искам да стоя извън този дебат, защото това е работа на контролерите. Съгласна съм обаче, че трябва да разгледаме вътрешните модели. Можем по някои аспекти можем да постигнем съгласие, че могат да бъдат въведени определени рискови модели. Това означава да не се връщаме към модел, който дава основание да се смята, че става дума за по-рисков бизнес. Това е предмет на друга система. Ето защо аз бих препоръчала да се финализират преговорите в Базел успешно и се надявам през януари да можем да представим предложение. За Италия, вероятно, съм казала нещо, което не е изненадващо. Винаги съм се изненадвала, че банки, съм, се, съм съм смятала, че банките трябва да намерят частни разрешения и че частното решение е много по-добро от всякакви други идеи. Благодаря. Ван Гигол. Добър вечер, госпожо Кьоник, но ще продължа на английски. Първо, защото това е моят обичайен въпрос към вас. Преди време ми обещахте списък на пречките, в националното и европейското законодателство, които пречат на вашата работа. Кога ще получим този списък? Преди да ви попитам нещо друго, искам а, да имам точна дата. А, почти самоубийствено би било да ви дам точна дата. Сериозно, в момента работим и се надявам да напреднем по изготвянето по този а, списък мярка във връзка с първите планове за преструктуриране. Не, не може да се нарекат точно пречки, по-скоро областите, които трябва да бъдат взети предвид, са такива, че списъкът не може да бъде изготвен толкова лесно. Това мога да ви обещая. Сега мога да ви изпратя дълъг списък с задачи за 2017 и след това да постъпя по-оперативно за, след, за конкретните години. Мога да ви дам един много прост аргумент, който имате във връзка с законодателството за неплатежоспособността. Дали това няма да наложи допълнителни тежести и вие да имате проблеми? Вероятно някъде през пролета, може би няма да е първия списък, но поне една част. Тоест, една част от списъка ще получа пролета, а целият списък до лятото. Може ли така да го обобщим? Първият списък през пролета и по-дълъг списък в лятото. Очаквам това във връзка с нашата работа по преструктурирането. Може би следващата година ще подхождаме по-разумно. Ако това не стане, може да си направим едно много смешно видео на този тип въпроси и отговори. Хората, които се занимават с пиар, просто ще ни се изсмеят. Някои от нас вече са ставали жертви на такова видео за финансирането на Finance Watch. Освен това, искам да попитам относно предложението на комисията. Оставам с впечатление, че то подрязва крилата ви. Трябва да кажа, че ние не сме доволни от това. Според вас, как дали тези а, разпоредби намаляват а, вашите правомощия към трети държави при използването на финансови инструменти? Как, Какво смятате за намаляването на ТИЛАК до 6,75%? И, и 18,5% над баланса, което е с 8% по-низко от това, което беше съобщено. Какво мислите по този въпрос? Смятате ли, че ние трябва да направим нещо по-добро от това, което предлага комисията с цел подпомагане на вашата работа? Свен, вие сте много умен по една точка. Опитах се в моята презентация да я засегна много бегло. Става дума за това, че комисията преведи графика на Тилак като минимум за стълб 1 и да го добави към стълб 2. И тук трябва да бъде много внимателно, внимателни. Ние, ние като орган трябва да оправдаваме нашите действия. Но в момента не е необходимо да се, катери, да се катерим по планината и да добавяме нещо към този стълб номер едно, като нещо отгоре на стълб 2. Още повече, че това е в съответствие с стратегията на преструктурирането. You will have to be very sure that this is not read. Това не трябва обаче да се прехвърля върху по-големите банки, защото те имат стълб 1, а останалите стълб 2. Това не е намерението на комисията, според мен, но текста трябва да бъде много ясен, за да разполагаме с достатъчни правила. В този момент искам да кажа, че трябва да бъдем внимателни и второ, субординацията. И тук самите думи субординация, но трябва да разглеждаме и конкретната ситуация. Според нас това означава, че както и преди, трябва да обосноваваме нашите решения, но не мисля, че има нужда да спорим. Не трябва да поставяме допълнителна тежест. Не мисля, че това е, кое, че не това е, което искаме да постигнем ние и комисията. Благодаря, Марко Дзани. Да, благодаря. Искам да се върна на темата за италианските банки. Колегата ми е, каза, че е, винаги се е, надява да има пазарно решение и вие го казахте, ама дали е най-добра стратегия надеждата и тя може ли да ни преведе напред? Днес а, чухме за а, капитала на Монтедей Паски в е, един много сериозен мащаб в близо 30 милиарда евро и то това не може да се сравни с, с пазарните цени, с публични средства. Да се подкрепя една банка ще ни доведе до резултат, който не знаем какъв е. Една намеса на държавата в случая на италианското правителство, имаме решение да се е, използват е, средства е, от частна институция, чрез държавна е, им, интервенция е, да се подпомага една друга е, банкова институция. В е, Италия е, знаем, че е, Европа Европейската централна банка препоръчва италианските банки да изчистят от портфейлите си трудно събираемите и лошите кредити. Монти Дей Паски, както и вие казахте, може да се реализира на 37% от пазарната си цена. Вие казвате, че трябва да се търси пазарно решение, но Имаме е, цена, която се е, ревизира и освен това искам да разбера вашите планове за преструктуриране за е, следващата година. Да могат ли да отразят това положение на силен стрес и припряност на италианските банки? Благодаря. Ще се опитам да отговоря съвсем накратко. Категорично няма да коментирам положението на която и да било отделна банка. Това въжи не само за Италия, за всички други страни. Няма как да се заобиколят правилата. Аз винаги ще настоявам за частно решение, каквото и да е затруднението. Ако няма такова решение, то тогава ам, идваме ние с съответните процедури за преструктуриране. В а, някои случаи има и превентивно а, рекапитализиране – а ако то не е превентивно, то тогава просто е, вече сме в фазата на преструктуриране и търсене на схеми за споделяне на тежеста. Все по същата тема отблизо следим работата на Европейската Централна банка и нейните съобщения. Не само за Италия, но и за Италия. Банките които имат в портфела си значителни по стойност лоши кредити, трябва да намерят начини да се освободят от тях. Има различни начини да се реши този проблем. Винаги в нашите планове за преструктуриране – фигурира и такъв елемент. Ние проявяваме гъвкавост, не прилагаме една единна цена за лошите кредити. Няма такава цена. Портфейлите са съвсем различни, затова не мога да ви цитирам едно число и да кажа, че то е валидно във всички случаи. При преструктуриране трябва да се внимава, да се търси подходящо решение, истинско преструктуриране, а не отлагане на проблема във времето. Но все пак нещо по-положително бих искала да кажа в заключение. Надявам се, че в повечето случаи частните решения са най-добрите. Благодаря, Бернар Модо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 около близо 5 милиарда могат да изтекат от банковата система на Италия в резултат от тези политически събития и това би могло да има заразен ефект. Нали, да, бъдат да обхванат и юни кредито. И а, вече е, Европейската банка за възстановяване и развитие би могла да пристъпи към а, някакво вътрешно капитализиране на, на банките. Е, е, фактически е, как бихте коментирали нали, за, и, и банковите последици, разбира се, от подобно развитие на нещата в Италия? Усещам, че искате да ме въвлечете в разговор за спецификата в Италия. Позволете ми едно нещо да поясня. Определено единия механизъм за преструктуриране има пред себе си доста тежка задача във връзка с трансгранични такива операции, включващи европейски и неевропейски страни. Ние те първа има да работим, работим в тясно сътрудничество с колегите, така че преструктурирането да, да се разглежда като решение на въпрос, а не като повод за съперничество, така че да, нали, да, да подходим единно. Сега, връщайки се към казаното за Италия. Първо, от миналата седмица до тази, финансовото положение на въпросните банки не се е променило. Имаме политическо събитие, вотът, който до някъде променя нещата, но ние определено се надяваме че ще бъдат намерени решения на различните ситуации, които могат да отнемат и време. И, както казах и вече, правилата на играта са ясни. Е, има, е, има регламенти за единния механизъм за, за стабилност, е, единния механизъм за преструктуриране. Генерална дирекция конкуренция изляза със съответното известие по въпроса какво бих могла да добавя аз Впрочем, а предпазната рекапитализация, да си знаете, изцяло извън правомощията на съвета, който представлявам. Брайан Хейз, благодаря на нашата гостинка за експозета, за присъствието и днес тук. В качеството си на, на депутат, на член от Ирландия, е, който бе свидетел на впечатляващата операция по рекапитализацията на е, ирландските банки. Аз с удовлетворение чух от нашата гостенка, че правилата са правила. Ние исторически извършихме преход от външна рекапитализация към вътрешна рекапитализация. И, и, и се, много се радвам, че това е така, решимост е, се проявява да се прилага този принцип. Въпросът ми е за фонда. Казахте ни тук е, току-що, госпожо, че около 10 на милиарда са мобилизирани. Мисля, целта бе първоначално за 55 милиарда за 8 години. Първо, придържаме ли се все още към тази цел? И второ, на въпроса зададен по-рано от господин Дамази, страни по страни, знам, че вие може да говорите и, и банка по банка или, или група банки, е, Ирландия трябваше да участва с 1,8 милиарда от е, банковия сектор и, и, и вървим ли към изпълнението на този показател? За Ирландия ме интересува. И още две неща. Първо, е, съдействието, което ви оказват на вас, на съвета, единия, с оглед на надзорния подход в цялата система. Може ли да коментирате Имаме ли последователност на надзора? Има ли какво да се подобри? И ако да, в, кое, в кои отношения? Значи става въпрос за връзките ви с националните надзорни органи. И последно, е, в е, Пак във връзка с минималните изисквания. Тук ние знаем в комисията, е, че поне в 8-10 е, държави членки банките са с такива минимални изисквания над 5%. И имайки предвид потенциално заразата, която би могла да се разпространи из сектора, смятате ли, че това е адекватно на изискванията на момента. Е, да започна с въпроса ви за фонда. 55 милиарда бяха изчислени в самото начало като допускане, като прогноза от страна на комисията, възлизащо на 1% от обезпечените депозити към края на въпросния период. Сега с оглед на постигнатото, мисля, че ще надхвърлим 55 милиарда, до края на периода. Сега предизвикателството пред нас е онези от вас, които са любители на математиката. Може да си представите, че, че това е сериозно предизвикателство. А именно да създадем фонда, да го, да го наберем така, че в края на краищата да достигнем 1% към края на периода. Да, обаче ние не знаем колко ще бъдат обезпечените депозити към края на този период. Поради което миналата година решихме да повишим а, вноската на 1,05 стотни от е, е, депозитната маса от миналата година, за да се презапасим фактически и сега може да сме надскочили сякаш, нали? така че поне на този етап прогнозата ни е за един амортисер от 10 милиарда, нали? свръх 55-те е, към края на периода. Сега ирландската вноска ще се промени значително, мисля или по-скоро не се очаква да се промени. Е, значи, е, в зависимост от това как се смятат банките, кои са собствено ирландски и кои не са, това може да промени базата и оттам е, да се промени годишната вноска. Но уверявам ви, подхождаме еднакво към всеки го, към всяка национална банкова система. Сега, въпросът ви за сътрудничеството с единния надзорен механизъм за нас нали, това е нашия главен надзорен партньор. Добри са отношенията ни. Нещо аз винаги споменавам в тази връзка. Не казвам, че най-лесно е да загубиш първия лев. А, така че това, за което трябва да се постараем за напред, но мисля, че всички сме наясно, е, че ранната намеса е именно, но не 5 минути преди 12, разбира се, веднага, своевременно, но ние имаме разбиране в това отношение с единия надзорен механизъм. И не на последно място минималните изисквания. Следим, следим въпроса. И те са еднакви и, и не само в една държава членка, а въобще. И сега, ако погледнем една из, изолирана група от такива случаи, е, е, очевидно е, ще трябва да, нали, да се заемем със съответната интервенция, само че това не е златна кокошка. Нали? Случаят винаги ще бъде изолиран, той винаги така ще се третира. И вече е, ние, когато говорим за, за преструктурирането, се опитваме винаги да гледаме специфично с оглед на обстоятелствата на конкретна банка. Но мисля, е, е, ние поначало сме съгласували с е, е Европейската централна банка необходимостта да се ускори намесата в такива случаи. Благодаря, госпожо Кьоник, за вашите изказвания днес. Момент да си сложа слушалките. Казахте две неща по време на дискусиите. Казахте ясно, че за разлика от предложението на комисията, вие вие казахте, че системите в държавите членки не трябва да бъдат е, просто е, кутии за разплащане. Това е много важно и това означава, че альтернативните мерки трябва да бъдат възможни. Казахте още, че альтернативните мерки не са само институционални мерки, както ги разбираме в Германия, а нещо много повече. И именно това е разбирането, когато а, правихме а, закона за банките, такъв какъвто е днес. И предложението на комисията преобърна всичко това. Пример. Альтернативните мерки позволяват да се прехвърлят клиентски отношения върху друга банка, ако това е по-изгодно, отколкото чистата несъстоятелност. И изп... Изп... изплащането на 100 000 евро на клиентите помогна много повече, отколкото една чиста котия за изплащане, тъй като никой нищо не загуби. Този процес изисква по-низки разговори. Говорихте и за опита в САЩ бих бил благодарен, ако бихте ни изяснили малко подробно как това работи на практика, защото ние до момента не сме се занимавали много с този въпрос. И втория въпрос, накратко, в посока пекстоп. Ние на европейско ниво имаме проблем. Ако дойде друга криза, дали банките ще могат да се справят достатъчно добре или всички ще загубят доверие в защитените депозити? Може ли тук да се въведе една такава предпазна мярка, така че да имаме една определена сигурност и да се помисле за начин, по който това да бъде въведено в европейските структури. Нека се опитам да отговоря на първия въпрос. Когато споменах альтернативните мерки, всъщност говорих за фонда, който през последните десетилетия използваше альтернативни мерки. Това означава, че бяха прехвърлени клиенти към друга институция, и след това съответната друга институция беше обявена в несъстоятелност. Това беше в съответствие с директивата за банките. Тя не беше транспонирана във всички държави членки. Прав сте, това не е част от предложението на комисията. Европейската схема тогава би била чиста котия за платежна котия. Както казахте, право, както казахте правилно, това не е отворена чекова книжка. Альтернативните мерки трябва да изпълняват изискванията, защото това не е по-скъпо, отколкото една процедура по несъстоятелност. По този начин ще се постигне едно по-оперативно решение. Това беше нашето становище още от самото начало. Във връзка с защитните мерки. Почти сме приключили споразумението за улесняване на кредитирането. Има още два случая на формалности. В първия случай трябва да се знае, че в някои държави процесът вече е ускорен – и когато говорихме за защитните мерки, винаги е, съм казвала, че това не е като отворен плик. Това ще бъде заем, който ние ще получим, получим и който трябва да бъде фискално средносрочен, т.е. нещо, което ние плащаме на съответната институция. Ние сме готови да работим по това, ако държавите членки, ако Европа иска да го постави на преден план. Ние обаче в момента се фокусираме върху защитните механизми в връзка с единния фонд за преструктуриране. Ако държавите членки искат да обсъждат този въпрос допълнително, ние сме готови. Благодаря. Господин Мато. Благодаря, господин председател. Имам само един въпрос. как, какво мислите за задълженията? За банки. Имаме усещането, че банките в Европа са наказани в сравнение с американските. Що се отнася най-вече до база от 3? Да, казахте, че това въжи само за големите банки, но може да се окаже, че европейските банки са в по-лоша позиция. Какво мислите за това? Не съм много сигурна че съм казала, че европейските банки са наказани, но вие сте напълно прав. Американските банки са по-облагодетелствени във връзка с техните по-малки банки. Те имат законодателна рамка. Правилата, поставени от комисията, разработваща база от 3, се отнася до така наречените многонационални банки, трябва да проверя дали сме установили точно самите граници. Има обаче сериозна разлика, вероятно в нивото, което банките трябва да достигнат в рамките на две години, но мисля, че като казвате, че са наказани, е най-добре да се разглежда всяка една индивидуална ситуация. По, по принцип винаги има смисъл, смисъл да се разглежда пропорционалността и това е наистина един дългосрочен проект. Благодаря. Алфред Сант. Благодаря, господин председател. Госпожо Кьоник, във вашите планове за 2017 вие давате приоритет на, на бенчмаркинга на банките. Също така казахте колко е важно да бъдат хармонизирани националните законодателства. Казахте, че има значително, значително пространство за такава хармонизация. Но не смятате ли, че такъв подход е опасен? Че това може да създаде прецедент. Знам, че вие ще кажете не. Но ако отговорът е да, като възможност, какво е, е направено, за да се реши този потенциален проблем? Когато става въпрос за средни по размер банки в не толкова малки южни държави, има ли някакви структурни характеристики, които да изискват по-специално третиране, отколкото банките на север? като се има предвид и използвани методи на друго място за намаляване на финансовата гъвкавост. По този начин тези банки могат да станат по-конкурентни в сравнение с големите северни банки. Не съществува ли обаче повсеместна възможност хармонизираните процедури да доведат до едно окрупняване на банките в този сектор? Това ли искате всъщност? Говорим за бенчмаркинг и може би трябва да говорим по-подробно. Ще ви дам пример. В някои банки екипите и нашите екипи и националните националните органи откриха 20, над 20 плюс критични а, функции. И когато казвам бенчмаркинг, трябва да а, си гарантираме, че използваме един, една и съща мярка – и то във всеки един от нашите работни екипи. Доколко сериозно искаме да разглеждаме това или онова, трябва да използваме една и съща мярка. Ние съзнаваме ваш, това, което вие казвате и аз няма да последвам а, вашата е, концепция. Ще кажа, че може да има институции, които имат депозити, които имат вложение и които а, са малки или средни компании. Такива има на юг и на север. Те са наистина по-различно животно от инвестиционните банки и, и вие трябва да ги разглеждате по различен начин и съответно да се мисли за различно преструктуриране. Но за нас бенчмаркингът е необходим, също защото следваме линията да имаме банки клъстери в отделни държави. Трябва да сме сигурни, че не третираме дадена банка в една държава различно от банка в друга държава. Трябва също така да се съобразяваме с националните регламенти. Ще ви кажа само един случай. Поради подробното законодателство за несъстоятелност в конкретната държава, беше разумно да поискаме от банките да създадат там холдингови банки. Това може да не е случаят в други държави. Може там да се постъпи по друг начин. Ние започнахме планове за преструктуриране, преструктуриране които трябва да бъдат съобразени с националните закони. Тоест, ние наистина действаме на национално ниво и трябва да дълбаем по-дълбоко там. Ние сме много внимателни, защото трябва да третираме всички банки не по начин все едно те са еднакви, но и в съответствие с изискванията на Банковия съюз. Благодаря. Нина има думата, заповядай. Благодаря, добър вечер. Една от основните цели на предложения пакет е тежестта да се прехвърли от данакотоплатеца към кредиторите на банките. И аз приветствам този принцип, но все още не ми е ясно какъв точно ще е обхвата на предложението на комисията. На органите по преструктурирането и банките се разрешава да преценят дали имат само 3% и половина не включени в иерархията на кредиторите лица. И тогава, тъй като имаме общите 18%, които са в иерархична заподчиненост, няма ли да се поставят в различно положение? Няма ли да се дискредитира основната цел на предложението? Вторият ми въпрос е свързан с изискванията за общия капацитет за поемане на загуби, но тук може да се включат и дъщерни дружества от трети страни, може да има други, които надхвърлят 30 е, милиарда, е, които са определени е, като прак. Знам, че колегите не биха задали точно този въпрос, но мен силно ме интересува. Първо, аз се тревожа, ако така тълкувате решението, но във всички случаи не би трябвало самата банка да прецени е, какъв е относителният дял на е, не включеният е, в иерархичната съпочиненост кредит или дълг по-скоро. Тук трябва да се намеси органа по преструктурирането и самостоятелно решение може да вземе е, банката самостоятелно, само е, когато отговаря на условията за е, преструктуриране в рамките на предвидената процедура за иерархичната съпочиненост на задълженията. Дано да не се тълкува така решението във вида, в който е формулирано, ще го погледна отново. Втория ви въпрос беше за неевропейските банки да имат а, холдингово дружество, което да е посредник. Аз а, а, не искам да кажа нищо против е, Съединените щати. Те имат такова изискване за нашите банки, които имат глобално значение за системата. Би трябвало е, да се улесни преструктурирането на банките в рамките на Европа и трябва да отработим подробностите. Тогава защо правим тази разпокъсаност? срещу предложението на Съединените щати да се създават обособени посреднически структури, такива, които да поемат а, а, загубите в Съединените щати, е предложение, което аз не мога да приема. Справедливо а, е да се поеме планът от по-големи структури. Навлизаме тук в технически подробности, които едва ли имат отношение към основната тема. Благодаря. Данута, готова ли си да зададеш въпрос? Да, аз съм председател на друга комисия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 Въпросът ми е за, извинявам се, за централните контрагенти и за възможностите за клиринг и изпадането в несъстоятелност на централните контрагенти. Въпросът ми е свързан с следното. В директивата има възможности за специфична защита на централните контрагенти. Как обаче вие е, можете на практика да отразите взаимодействията между банките и централните контрагенти в хода на преструктурирането, за да не бъде да не бъдат застегнати централните контраген, контрагенти а, е, необосновано много, да не плащат за чужди грешки, за това, че те са изпълнявали клирингови функции. Благодаря. трябва да отбележа, че някои централни контрагенти имат и е, пълен банков лиценз. Но по принцип преструктурирането на централните контрагенти е неизследвана територия, не само в Европа, но и в света. Координационната група, в която участвам и председателствам, настоява регулаторите и законодателите да обявят централните контрагенти за значими за системата. И по една много проста причина. Те ще бъдат по такъв начин много по-прозрачни и ще бъдат по-устойчиви е, в е, условията на криза или когато са изложени на удар. Това е основният сценарий. Какво става, ако изпаднем в несъстоятелност? Един е, или двама членове на клиринговата схема. В, в този случай ще пострадат централните а, контрагенти. А освен това има членове на клирингови схеми, които участват в повече от една и тогава могат да бъдат засегнати повече от един централни контрагенти. Много важно е да се определи на какъв етап а, може а, да се намеси плана за преструктуриране. Ако има глобално значими или значими за системата, те вече попадат в обхвата на нашата дейност. Загубите ще бъдат покрити поради това, че трябва да се преструктурира по начина по който е предвиден за централните контрагенти. В този случай се прилага каскадния принцип е, за покриване на задълженията и ако ние имаме добро планиране, то тогава в този каскаден принцип няма да има застъпване на процедурите. Но ние сме съвсем в началото на тези разисквания и комисията не е предложила решение по всички въпроси. Благодаря, не виждам други желаящи да се изкажат. А, виждам, че тук има въпрос. Заповядай. Връщам се към това, което вече казах. Мисля, че вие нямахте достатъчно време да отговорите за третите страни. Може би съм пропуснал нещо в отговора ви. Но предложението на комисията, според мен, по принцип отваря вратата за забрана за вътрешна капитализация при финансови инструменти, които са емитирани в трети страни. Какво смятате по този въпрос? Не смятате ли, че така се дава конкурентно предимство на финансови центрове извън Европа? Защото вие изглеждахте доста объркана или изненадана от това, което аз казах. Но вече предложението е променено и наистина би трябвало да видим каква е вашата позиция. Наистина аз бях малко озадачена. Аз мислих, че вие говорите за член 55 и е, отговорих е, за член 55. Както казах, тук вече навлизаме в много подробности, но е, все пак ще кажа. Трябва да се провери дали има фактическа възможност да се проследят всички договори, а и не е сигурно че е, действително е нужно. Така че има минимални изключения, има правило де минимис, нищо повече. Ако така е формулирано предложението, ще помоля сътрудниците си да видят това още веднъж, тогава ние сме за изключение Де минимис. Иначе ще трябва да потънем в подробности и да се отклоним от главната си цел – ако сте, останали, ако сте останали с впечатление, че предвиждаме нещо повече, не, не е така, това не е било нашето намерение. Затова казах, че още веднъж ще го погледнем. Според мен правилото де минимис трябва да има някакво количествено измерение. А тук няма нищо подобно. Тук пише, ако е невъзможно от правна, договорна или практическа гледна точка. Но както и да е формулирано, трябва да има някакви количествени граници, които да са зададени. Тук говорим все пак за пасиви, задължения и е не за целесообразност. Изключението де минимис трябва да бъде формулирано пределно ясно, за да не се тълкува двусмислено. Нека да не слагаме думи в устата на комисията, защото в момента и аз и вие тълкуваме. Да, затова още веднъж ви казвам, ще разгледам внимателно въпроса. Но преди това ние трябва да законодателстваме е, именно по този въпрос. Ако няма повече въпроси, аз използвам случая да задам своите. Вие намекнахте, за предизвикателствата за някои страни и някои пазари при постигането на минималните изисквания. Същата ли гъвкавост може да бъде проявена по отношение на подчинеността? Бихте ли разказали малко повече по този въпрос? Да. Определено. Аз не бих казала, че ще се прояви гъвкавост, а ще се обмисли по-добре въпроса за депозитните институции и за универсалните банки. Тук имам предвид фактора време. Не са предвидени срокове, но когато проблемът е по-мащабен, логично е да, е, проблемът да се решава за по-продължителен срок. Но има недостиг в е, финансирането, когато се прилага първия подход, който е предложен. Ние имахме извадка от 70 е, банки с около 120 милиарда. Това никак не е малко, но в никакъв случай не, за, не става дума за онези 6, 7, 800 милиарда, за които се говореше. От извадката е, една част от финансовите инструменти трябваше да бъде преценено дали да бъдат отчитани в сумите, които а, са необходими. Има голяма разлика а, в а, нормативните разпоредби, защото в законодателството на Германия, например, се допуска секуритизация, която е много различна от условията, при които се гарантират задълженията по ипотечните кредити в Съединените щати. В много голяма степен зависи от сроковете. Thank you very much. I think uh, it has been a very Uh, uh. Благодаря, беше много плодотворен този а, обмен на мнения. Трудни въпроси, премерени отговори. Мисля, че с това можем да приключим нашето заседание. Следващото е в четвъртък. Тогава ще гласуваме. Имаме важно гласуване за секуритизацията. от 9 часа сутринта. Имаме съвместно заседание с Либе по възражението срещу делегирания так относно изфигирането на пари. Закривам днешното заседание и до нови срещи.